Euh, и така, драги колеги, преди да дам думата на госпожа Георгиева, ви припомням, че по точка 18 срокът за изменение е утре на обяд, 26 май на обяд. Сега Пристъпваме към много важен момент от нашия дневен ред – представенето на приоритетите е, за хуманитарната помощ е, за година 2012. С особено удоволствие приветствам е, госпожа комисаря Кристалина Георгиева пред нашата комисия. Трябва да се проведе структуриран диалог върху работната програма на комисията за 2012 година през октомври 2010 година бе подписано рамково споразумение между комисията и парламента и то позволява на депутатите да дават идеи за програмата на комисията през идната година. Комисията в момента разработва своята програма за 2012 година и за това е съвсем уместно да разискваме сега с комисар Георгиева това, което комисията ще прави през следващата година в нейния ресор. След това ще имаме заседание на координаторите, които също ще разискват заключенията от нашата среща и ще дадат предложение на Председателския съвет на парламента във връзка с работната програма на комисията през 2012 година. Без по-нататъчно забавяне давам думата на госпожа Георгиева. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, um, honorable members, ladies and gentlemen, dear colleagues. Уважаеми депутати, колеги, много се радвам, че имам възможност да се върна отново в Комисията по развитие днес. Високо оценявам обмена на мнения, които сме имали до сега и определено разчитам на вашите градивни и полезни коментари. Тъй като откакто идвах при вас през октомври, бяхме свидетели на бунтове в арабския свят, но сме изправени пред основни кризи и бедствия, конфликта в Либия, кризата в е, Кот земетресението в Япония и извън общественото внимание остават и много продължаващи конфликти, които продължават в е, Судан, Демократична република Конго и други. И тази е, злощастна поредица от е, катастрофи още повече оправдава е, хуманитарната намеса на Европейския съюз. Където и да бях през последните 6 месеца, в Йемен, в Тайланд, при бирманските беженци на границата, на либийската граница с Тунис, в окупираните палестински територии, съм виждала, че европейската хуманитарна помощ наистина допринася за промяна, истинска промяна в живота на хиляди хора, които знаят, че Европа е сила на доброто. Че ние стоим зад хората в най-уязвимо положение и че отстояваме онези всеобщи ценности, които имат основно значение за превръщането на света в по-добро място за живеене. Но разбира се, няма място за самодоволство, особено в момент като настоящия. И по тази причина Аз съм се ангажирала с преразглеждане на нашата политика и нормативни актове с оглед на предстоящите предизвикателства. Днешната ми цел е да ви дам актуална информация е, за постигнатото по четирите приоритета, които очертах при е, дискусията ни последния път. Укрепване на капацитета на Европейския съюз да реагира на, криза, на кризи, е, преглед на нормативната уредба, създаване на Европейски доброволчески корпус и укрепване на политиката ни във връзка с продоволственото съдействие. Най-напред управление на кризите. Има премного доказателства за значението на тази тема. Само една случка, която някак тази година остана в съзнанието ми. Япония. През март трябваше да ида в Азия, за да участвам в международна симулация на реакцията при земетресение а, с а, магнитуд 7 и половина а, по, с магнитуд 7 и половина по Рихтер и цунами. И наистина направих такова пътуване, но наистина в Япония 9 степенно земетресение бе предизвикало цунами. Действителността бе сто пъти по-зле, отколкото най-лошия вариант в нашата симулация. Затова смятам, че трябва да ускорим изпълнението на съобщението за реакцията в случай на катастрофи, единодушно подкрепено от нашите държави членки. И именно за това до края на настоящата година ще внесем проекти за преразглеждане на нормативните актове за гражданска защита, на механизма и на финансирането с цел укрепване на нашата реакция, е, до развиване на нашия капацитет – Започнахме процеса на обществени допитвания с всички основни заинтересовани субекти. На е, среща с тях е, в средата на юни ще обсъдим предварителните резултати от оценката на въздействието. В този контекст искам да кажа, че много високо ценим работата на вашата комисия, в частност е, проекта на становище на вашата комисия, което ще бъде приложено към доклада на госпожа Гардини за капацитета за реакция при кризи. Нашите проекти ще бъдат все така подчинени на много висока амбиция и много благодарим на парламента за вашата помощ. Вие сте ни ръководили, насочвали много успешно в миналото и се надявам това ще остане така и в бъдеще. Къде поставяме ударението? повишаване на ефективността на колективната реакция от страна на Европейския съюз. Гарантиране, защото е, точно необходимото съдействие да отива точно там, където е необходимо за минимален срок. Е, подобряване на съотношението между цени и ползи, разходи и ползи, особено е, като се имат предвид строгите бюджетни ограничения в настоящия момент. И тъй като ще е, възприемем е, доброволчески подход, трябва да направим така, че държавите членки да имат стимули, за да разполагат с корпуси е, в изчаквателен режим, в режим на изчакване, които да бъдат готови да застъпят в случай на криза. И отново подчертавам значението на все по-голямата видимост на реакцията на Европейския съюз. Много често а, вършим огромна по обема си и по значението си работа, но хората просто не знаят за нея. Това ударение върху укрепването на капацитета ни да реагираме върви ръка за ръка с подготвеността за кризи и с превенцията. Европейската солидарност в случай на катастрофи трябва да бъде съчетана с национална отговорност за превенция и ограничаване последиците на кризите. Затова продължаваме дискусиите за възможно най-добри проекти за подготовка за случаи на кризи и за превенция на кризите през 2012 година. Аз ще работя много настойчиво по тази тема, тъй като знаем, че всяко евро – инвестирано в превенция, може е, да спести 7 евро разходи за възстановяване. Сега, вторият ни политически приоритет. Нормативната уредба на хуманитарната ни политика. С съобщението от декември 2010 година започнахме средносрочния преглед на плана за действие, консенсусния план за действие. Госпожа е, Стифлер направи доклад е, по собствена инициатива и това бе приносът на Европейския парламент, а миналата седмица и съвета даде своя принос чрез заключение. Има общо съгласие, че принципите в основата на този консенсус остават е, все така актуални. Трябва нашата хуманитарна политика и за в бъдеще – да бъде а, фундирана в хуманитарните принципи. Тя трябва да бъде отделна от външната политика и от управлението на кризи в сферата на отбраната и сигурността. Определили сме три основни области, в които се налага по-нататъчно внимание. Ефективност на хуманитарната помощ, единство на хуманитарните действия на Европейския съюз и укрепване на приноса на Европейския съюз и участието му в международната система за хуманитарна помощ. Нека се спра сега по-отделно на трите, макар и за кратко. Въобще не стои въпрос за това колко значима е ефективността на хуманитарната помощ. Е, трябва да е, разтеглим като ластик всяко евро, за да стане по-ефективна нашата реакция. Нуждите растат, парите намаляват. Е, трябва да бъде координирана реакцията, трябва да има по-добро разделение на труда, така че е, кризите да е, не стават прекалено скъпи. Тези, които са на екрана на нашите телевизори, да бъдат финансирани, в тях да се наливат пари, а другите кризи, на които медиите не обръщат внимание, да стоят като сираци едва ли не. Трябва да видим какви стъпки да е, предприемем за повишаване на тази ефективност. И в тази връзка регламентът за хуманитарната помощ е е, включен в програмата на комисията за 2011 година, той е, ще е, бъде преразгледан. Регламентът е от 1996 та година, добре ни служи, но доста промени са настъпили в институциите от 96-та насетне. Основ... Правното основание за отпускане на хуманитарна помощ, член 214 от Лисабонския договор, сега е съвсем ново. А Всъщност и възприемането на европейския консенсус е новост, така че трябва да си дадем ясна сметка тези новости какво означават за нашата дейност и много внимателно да преценим рисковете и ползите от по-нататъчно разпростиране на законодателството. Трябва хуманитарната помощ в Европа да върви напред, а не да се връща назад. И за това Подчертавам пред вас, че, ни, ви, че ние изключително внимателно ще подходим, премерено ще подходим към а, преразглеждането на този регламент. Ще започнем консултации следващите месеци с нашите партньори по линия на хуманитарната помощ, с държавите членки и разбира се с Европейския парламент. Ще направим пълна оценка на въздействието, за да се ръководим от нея в своята работа. И на тази основа, ако добре свършим тази част от задачата си, очаквам предложението на комисията за преразглеждане на регламента да постъпи едва в началото на следващата година. Просто искаме да оставим достатъчно време тази подготвителна работа да бъде извършена както трябва. Тази ревизия на законодателството е нещо различно от финансовия пакет. Нали, финансовият пакет засяга бъдещото финансиране на цялата дейност на Европейския съюз и на него ще се спра след малко. Втората сфера за бъдеща работа, която откроихме в средносрочния преглед, бе е, необходимостта от единство на е, хуманитарната политика на Европейския съюз и взаимодействието и с другите политики на Съюза. Като изпълняваме хуманитарната си помощ, трябва да имаме единна реакция на ниво Европейския съюз. И е, тук особено близко до сърцето ми е изграждането на силни връзки, конвергенция между хуманитарната помощ и помощта за целите на развитието. Наше задължение е да направим така, че хората, пострадали от природни бедствия или големи кризи, да получат неотложна а, помощ, която неусетно за тях се прелива в помощ за възстановяване и развитие. Така че да не стане така, че спасяваме живот, който не си струва да бъде живян, тъй като след нашата първоначална помощ. Хората остават при ужасни обстоятелства да живеят по-нататък без нашата помощ, след като тя бъде оттеглена. Затова ние работим по нашите собствени актове, както и работим с колегите от Генерална дирекция ДЕВКО, за да се съгласуваме по-добре използваме случая с Кот Дивуар за разработване на такъв цялостен, комплексен подход към хуманитарната помощ и проблемите на развитието. Заедно с комисаря Пибалкс си дадохме е, сметка, е, че този екип, кой, нали, това усилие за обединяване на хуманитарната помощ, развитието и сътрудничеството трябва да бъде в сърцевина на нашата дейност и трябва в условията на преход да бъдем много по-гъвкави, когато оказваме помощ. И третата сфера е разширеното присъствие на Европейския съюз в международната хуманитарна общност. Ние сме огромен международен донор. И разбира се, трябва да използваме цялата си тежест, за да влияем върху определенето на програмата за хуманитарна помощ в глобален мащаб. Чух, че сте имали изказване, чули сте изказване от Андрю Мичел вчера във връзка с доклада, който той е представил. Ние имаме нужда от много силно ръководство, силно лидерство Лично аз се смятам, че трябва да изградим цял процес с силен международен консенсус, който наподобява консенсуса за целите за хилядолетието, които бяха развити в рамките на ОНЕ. Много ще ми бъде интересно да чуя вашите предложения в тази връзка. В нашия случай ни имаме прекрасна възможност. Следващата година се навършват 20 години от създаването на ЕКО, хуманитарната служба на Европейската комисия. И можем тази 20 годишнина да използваме не само за да мислим за миналото и да го осмисляме, но и за да погледнем към бъдещето, да видим как можем да подобрим възможностите си за реагиране при кризи. Е, третият ми приоритет е изграждане на Европейския доброволчески корпус. Е, знаем, че в Европа много хора са доброволци. 23% от хората в държавите членки по някакъв начин допринасят към някаква доброволна дейност. И това се вижда. Когато настъпи някаква криза, нещастие, бедствие, хората имат желание да помогнат на пострадалите. През 2010 година приехме съобщение, с което поставихме началото на пилотна фаза – а тя има за цел през настоящата година 2011 да създадем добре обмислен хуманитарен доброволчески корпус, който да се занимава с селекцията, обучението и развръщането на доброволците. Пилотната фаза ще навлезе в решаваща така отсечка, ако мога така да се изразя, през юни месец и в зависимост от това какво ще излечем като полуки от пилотния си проект, ще е, формулираме и законодателни проекти през 2012 година. Е, последният ни приоритет, само като изброяване в е, никакъв случай не е по същество, е укрепване на помощта ни в продоволствената сфера. Сега в момента сме преживели времето, в което цените на храните непрекъснато спадаха. Сега тези цени непрекъснато разпът. Е, с е, промените в климата и с натиска, който оказва растящата средна класа в развиващия се свят, е, няма причина да очакваме, че тенденцията скоро ще се обърне. Затова продоволствената сигурност за най-бедните хора се превръща с централен въпрос. По тази причина ние много сериозно се занимаваме е, с осъвременяването на Международната конвенция за продоволствената помощ. Виждам, че сте предвидели дискусия в тази връзка. Ние до голяма степен сме е, на шофьорското място, е, когато става дума за изменяването на тази конвенция. Много голям напредък постигнахме по централния въпрос в конвенцията, а именно продоволствената помощ да бъде превърната механизъм, независим от местното лобиране, лобирането на място. Ние е, сме е, възприели позиция в Европа да не налагаме своите земеделски излишъци като а, хуманитарна помощ. Канада, мога да ви кажа, вече а, се приближи към нашата а, позиция. И Съединените щати, въпреки тяхната първоначално доста негъвкава позиция, също започнаха да проявяват признаци на приближаване към нас. Въпросът е с изхранването също е много важно, важен и тук имаме много голямо желание да постигнем напредък също. Искам да благодаря на парламента е, за е, интереса, който проявява към темата за изхранването. Е, и да благодаря и на колегите тук, които работят по тези въпроси от гледна точка на развитието. Госпожа Габриеле Цимер е особено активна в тази сфера, изхранването. И сега приключвам. Днес е, проведохме дискусия е, за предпоставките на многогодишната финансова рамка. Е, комисията ще внесе своите проекти, ще ги изготви всъщност до края на юни, за да могат да започнат междуинституционните преговори. Докъде сме стигнали по тези четири приоритета? Естествено, че е, много голямо е напрежението, когато заговорим за финансиране. Сегашният ми бюджет явно е недостатъчен. Това се вижда година след година. Е, налага се непрекъснато да се обръщаме с искания за финансиране от резервите. Е, моята философия е, е така данъчно отговорна, фискално отговорна. И изхождайки от тази философия, аз мятам, че трябва да бъдем особено предпазливи, особено внимателни, особено когато са гражданите ни у дома страдат. А, имам следната молба. Подходете към бюджета така, че да се гарантира обективно а, осигуряване на бюджет, който отговаря на историческите тенденции и на потребността да служим на хората. Това ще рече около милиард евро годишно. И второ, имам молба да направим така, че е, да разполагаме с много сериозен резерв, към който можем да посегнем, когато потребностите значително превишават капацитета. През последните 10 години в 9 бяхме свидетели на такова превишаване на потребностите е, над капацитета. Насякъде, където бях. В нашите страни, в държавите членки и е, в страните извън Европейския съюз сме помагали. Винаги е ясно, че Европа си е спечелила уважение. 80% от нашите съграждани в Европа са за нашата работа, подкрепят я. Всички по света, които са пострадали от кризи, също подкрепят нашата работа. И това, разбира се, се дължи на факта, че ние се опираме върху една основна ценност солидарност. Това е правилно. Но светът става по-сложен, става по-крехък. Също така би трябвало да се стремим към е, създаване на условия нашите съграждани да живеят безопасно и сигурно. Благодаря много и очаквам вашите коментари. Благодаря. Сега ще дам думата на членовете на комисията. Сега първа ще се изкажа аз, молейки се да бъда кратка. Госпожо комисар, вие малко изпреварихте това, което исках да ви запитам. Да, ще се предложи ревизия на регламента за хуманитарната помощ, който датира от 1996 година. Тази ревизия ще се извърши с оглед на консенсуса. Смятате ли, че държавите членки могат да бъдат изкушени да отстъпят от някои принципи и цели? какъв е конкретният напредък между хуманитарната помощ и развитието? Мисля, че напредъкът винаги се ограничава от политически съображения. Има гъвкавост, изискване за взаимна допълнителност изпълняемост между преходния период и фазата на развитие. Можете ли да ни кажете комисията какво мисли по тези връзки с оглед на бъдещата финансова перспектива и ревизирането на регламента за хуманитарната помощ? Е, и приключвам. Организирали сте е, първа консултация с партньорите с оглед изготвянето на нормативни проекти е, за ревизиране на нормативната уредба за гражданската защита в Европейския съюз. Явно държавите членки са склонни да подкрепят създаването на извънреден капацитет, но ресурсите трябва да бъдат от държавите членки. Въпросът, който си задавам е как ще е, осигурим, защото държавите членки е, да е, предоставят на разположение доброволно тези ресурси. За някои държави членки може би това не е съвсем привлекателно. Нали? Има необходимост от комуникация в такива случаи, от транспортни връзки и така нататък. Три по три да вземем въпросите. Госпожа Крето. Много ви благодаря. Преди всичко искам да благодаря госпожа комисар за това, че сте тук. Знаете колко важно за нас да проведем този структуриран диалог. Много сме признатели за вашето присъствие тук. От името на членовете на Комисията за развитие от социалистите и демократите, аз имам не само въпрос, бих искал да наблегна и на нашето предложение за хуманитарната помощ през 2012 година. Разбира се, съгласен сме с всичко, което казахте. Това са много добри идеи, които ние искаме да бъдат доразвити и осъществени. По отношение на съобщението от 2010 година към по-силна реакция на бедствията в Европа. Бихме искали да видим законодателните предложения през 2012 година, за създаване на капацитет за гражданска защита, за предсказуемост и планиране и разбира се пояснение на договорностите за координиране между дипломатическата служба и комисията за управлението на големи интервенции при природни бедствия. Призваваме също и за изпълняване на Европейския консенсус по меморандума, подписана 2007 година, както и за въвеждането на специално обучение, най-вече за Европейската служба за външни действия, за дипломати, военни организации – стратегията за разпространение, разпространяване на информация за хуманитарната помощ. Настояваме също за преработка на регламента за хуманитарна помощ, включен в е, работната програма на комисията за последното три месече на 2011 година, да се включи разпоредба за делегирани актове финансовите разпоредби и сегашния инструмент за хуманитарна помощ трябва да са достатъчно гъвкави, е, за да отговорят на различните финансови изисквания, за да може да се реагира на различни кризи в света. По отношение на законодателното предложение за хуманитарния корпус, смятаме, че трябва да има стрикто хуманитарни цели и това трябва да се ограничи до природни бедствия и интервенции при преходни ситуации – както и главно, плавно преминаване от е, помощ, от е, преходна помощ, от спешна помощ към преходна помощ. Също така в развиващите се страни да се помогне за програмата за борба с кризите. И последното ми предложение, заедно с е, вашата програма и секретарията, Искам да предложа събитие за следващата година в новите държави членки. Много е трагично положението, защото сред всички нови държави членки само Кипър изпълнява своите ангажименти. Смятам, че това е въпрос на култура в нашите страни. Трябва да повишим информираността за развитието в тези страни, може би с за, заедно с старите държави членки. Просто да организираме двустранни, двудневни срещи в нашите страни, не само с правителствата, но и с неправителствените организации в тези страни. Надяваме се, че колегите ще разберат важността тези страни също да спазват своите обещания. Съвсем различен е начин на мислене в северните европейски страни в сравнение с нашите. Благодаря, госпожа Келер. Кипър има значение за лицетства, които включиха в помощта. Благодаря на госпожа Георгиева за това, че е тук и представи работния си план. Много се радвам че вече работите по въпроса за действие след бедствието, какво се прави след предоставянето на първоначалната помощ. Питах се, има ли някакви планове да се излезе с някакво съобщение или някакъв друг документ, за да видим какъв резултат от тези дискусии. Или да участваме по някакъв неформален начин. Питах се също дали след миналата година, когато имаше много бедствия може да се извлекат някои полуки. Може би имало случаи, в които сте си казали, това са нещата, които в бъдеще трябва да направим по друг начин. Говорихме и за случая в Либия, където отново бе повдигнато въпроса, не трябваше ли заедно с военната защита да се осигури хуманитарна помощ от всякакъв вид. Какво мислите за този случай? Съгласни сте с такова едно предложение или не? И тъй като вече спомнахте ефективността на помощта, какви мислите, че трябва да са приоритетите на следващата среща от гледна точка на хуманитарната помощ? Благодаря. Господин Свенсън. Благодаря, госпожо председател но винаги е насърчително и да се слуша комисар Георгиева. Много сме впечатлени и благодаря много за това изречение за солидарността, когато казахте, че трябва да придвижим напред хуманитарната помощ. Благодаря много и за това, което казахте за координирането между хуманитарната помощ и дългосрочно ориентираната помощ за развитие. Бих искал да ви помоля, ако е възможно, да доразвиете идеята за по-конкретните планове за координирането на гъвкавостта на различните видове помощ от Европейския съюз, за да се запълни празнината, която съществува между хуманитарната помощ и помощта за развитие и за да се ограничат отрицателните последици от такова едно разминаване. Госпожо Георгиева, Много ви благодаря за въпросите и коментарите. На повдигнатото на повдигнатите въпроси от госпожа Стифнер. Имаме регламент, този от 96-та година, който много добре служеше и продължава да ни служи добре. Разгледахме ситуацията, Направихме оценка и от гледна точка на принципите, целите и механизмите за изпълнение, това е един добър регламент. Разбира се, можем да продължим напред светлината на институционалните развития, в светлината на това как се променя света, появата на нови донори и новите задачи, които предстоят. Но всичко това трябва да се направи много предпазливо. Защото винаги, когато се отвори някаква възможност за промяна, може да се окаже, че не всички тези промени са непременно градивни и ни водят напред. Това, което в момента виждаме в някои от държавите членки, поради редица причини, е потенциален риск за най-критичните проблеми по отношение на хуманитарната помощ, които трябва да се базират на потребностите и рисковете. Понякога хората наистина не разбират какво означава точно това. А то означава, че ние сме слепи по отношение на религия, политически убеждения. Единственото, което ни води, с това, че хората страдат и ние сме там, за да облегчим тези страдания. Правяки това, ние, европейците, постигаме две много важни цели. Разбира се, първата е да помогнем на хората в нужда. Това е нашия принос към тях и принос към стабилността и сигурността в света. Но втората цел е, че ние даваме пример на другите. За какво също си е хуманитарната помощ? Тя не е политически инструмент, тя не е за купуване на гласове, не е за промяна на убежденията – тя е за да помогне на хората в най-тежките моменти на нужда. И този принцип е принципа, който ние трябва да защитаваме. Много бях окоръжена. При няколко дни бях в Русия. Срещах се с е, министра за изваредните ситуации и министра на външните работи. И от руснаците чух, че те искат е, да видят хуманитарна помощ, която не е свързана с политиката. Тоест, те са наш съюзник. Те имат своя горчив опит от миналото, който ги напътства. Така че, ако ме питате за рисковете, това е най-важният риск. Моето впечатление е, че някои хора могат наистина да се да залитнат към Идеята е всичко да се събере на едно място и да бъде по-ефективно. И със сигурност те имат добри намерения. Но знаем всички, че пътя към Ада е послан с добри намерения. Много важно е да намерим време и да направим така, че ако ще преработваме този регламент, това да бъде с много добър план, с много добра стратегия за това как той да бъде усъвършенстван. И наистина тук, госпожо Крето, нашите очаквания за 2011 година по отношение на изпълнението на хуманитарната помощ са преди 2012 година. По въпроса за гъвкавостта и взаимното допълване на съществуващите инструменти. Ние действаме с неутралитет и независимост, но като част от цялостния европейски ангажимент в комплексни ситуации. Тук взаимното допълване с инструментите за развитие, инструментите за стабилност и в този контекст това, което установяваме, че инструмента за стабилност е относително гъвкав и можем лесно да обвържем нашата работа с тяхната. Не е такъв случай с голяма част от финансирането за развитие, защото финансирането за развитие се нуждае от много време за подготовка, от дълго време за изпълнение и тук стигаме до това разминаване или презината, която бе посочена. В един съвършен свят би трябвало да имаме едно преходно пространство. Не е необходимо да е нов инструмент. Моето разбиране е, че сегашните инструменти не позволяват, ако желаем да разширим финансовото пространство за по-голяма гъвкавост за развитието. И по въпроса, мисля, че отново госпожа Крето и господин Свенсон зададе този въпрос за това как можем да се справяме по-добре в тази област. Заключенията, до които аз съм стигнала, са на първо място е необходимо да създадем финансово пространство от е, страната на развитието. Тоест, финансирането за развитие трябва да може да, пости, да постъпва по-бързо и с по-голяма гъвкавост. На второ място, Необходимо е да създадем стимули и натиска както върху хуманитарната помощ, така и върху помощта за развитие. Специалистите в тези две области трябва да работят заедно. Например, съвместна оценка на потребностите, което вече се прави. Това е много добър инструмент в ситуации след кризи, защото обединява всички. Ние сме заедно и по време на планирането, трябва да имаме една предварителна дефиниция, едно определение как да работим при изпълнението. И това въжи и за двете страни. Идвам от е, страната на да сега са в е, областта на хуманитарната помощ. При хуманитарната помощ е, говорим говори за спешни ситуации, спасяване на човешкия живот, но те не разбират от изкореняването на причините, докато при раз... на областта на развитието експертите са по-бюрократични, по-бавно се работи и затова казвам, че ние трябва да работим на високо ниво, за да насърчаваме общите цели в такива крехки ситуации. Защото това са наистина тежките случаи. Ситуации след кризи, след природни бедствия. И ако обединим тези две сфери на управленско ниво. Между другото, Световната банка скоро излезе с е, своя доклад за световното развитие и това е наистина една много добра платформа за по-нататъчно развитие. И това е следващото, което искам да кажа. Трябва наистина да имаме една таблица с резултати, за да покажем как напредваме. И на базата на тези резултати да преценяваме как да продължим. От моя гледна точка, аз съм поела отговорността от финансова гледна точка, че средствата, които харчим за хуманитарна помощ, е за спасяване на живот. Не мога да ги използвам за просвета на децата. Така че спасяваме живота на дете. Три години по-късно от службата на господин Пиебалкс ще изкочи някой, който да просвещава децата. Но така не могат да се постигнат целите. И така да обобщим. Трябва да планираме заедно, трябва да обединим експертите си, професионалистите си, да ги обучаваме заедно, да ги включим в съвместни екипи и да имаме отчетност за резултатите. Да се разберем какво точно трябва да постигнем заедно. В Код Дивър в момента имаме 60 милиона от хуманитарно финансиране, 180 от е, финансирането за развитие. Един много подходящ момент да се обединят тези дейности. И конкретно това означава парични потоци срещу работа. Искам хората да имат храна. За тази цел им трябват пари. Не е нужно просто да им дам парите, мога да им ги дам за свършена работа. Даваме парите срещу работа, което всъщност се проявява в проекти за развитие с конкретни цели. И това са начините, по които всъщност можем да постигнем напредък в тази област. По законодателните предложения за укрепването на нов капацитет за реакция при бедствия. Ние всъщност трябва да ходим здраво на два крака. С ние да предприемаме действия, които не се нуждаят от законодателни предложения. Например, създаването на Европейски вариен център за реакции. Нашите екипи за спешна помощ не се нуждаят от законодателство но това ни дава базата, платформата, чрез които можем да преминем към интегриране на уменията на държавите членки. Но за второто са необходими законодателни предложения. Когато дойдем при вас, до този момент ще кажем, ето с какво разполагаме на базата на приноса на държавите членки за сформиране на нашите сили. Ето тук са недостатъците, ето по този начин предлагаме да преодолеем тези недостатъци. И това става или с повече средства от държавите членки, или с стимули, като например такси за задържане на услуги, чрез транспортни услуги или чрез колективно притежание на малък набор от активи. Не сме разработили детално още нещата, но когато аз дойда при вас, ще бъде много важно да получим вашата подкрепа. И разбира се, вие ще бъдете ангажирани в самия процес, така че ще бъдете част от планирането и по този начин да създадем система, която да функционира. Защото 93% от хората ни казват, че искат Европа да действа единно изправена пред бедствието и ние трябва да отговорим на този призив. Това, което каза госпожа Крето за разделението на труда с е, външната, службата за външни действия при големи природни бедствия. Ние сме тези, които реагираме първи. Възниква бедствие, ние сме първите, които трябва да сме там. Това, което правим ние е осигуряваме хуманитарна помощ чрез е, нашата гражданска защита и ако е необходимо, създаваме координационен механизъм, с който да могат да се разгърнат държавите членки. И след това, ако става въпрос за бедствие извън Европейския съюз, осъществяваме връзката с дипломатическата служба, ако има политическо измерение, отбранително измерение и всичко това заедно. До този момент вече съм го прави толкова много пъти, че аз вече съм много уверена, знаем каква е ролята ни, знаем как играем и какво правим. Днес в Афте, Афет ме попитаха нещо, което може би ще ви е интересно. И въпросът бе, трябва ли да има само един кризисен център? Такива центрове за реакции на кризи трябва ли да включат също политически кризи, военни кризи, отбранителни цели? На базата на това, което виждам в е, Съединените щати, Русия, Канада и в държавите членки, моят отговор е не. Трябва да имаме система за координа... координация на гражданската защита и хуманитарните усилия. Защото тези, които са обединени около масата за този разговор, са тези, които реагират първи. Трябва да имаме също и политически и военен кризисен център, в който ние да се включим. Аз да има място там. Дали става въпрос за политическа криза или изисква военна реакция. И ако си спомняте, президент Обама, когато наблюдаваше операцията срещу Бин Ладен, това е в техния малък кризисен център. Но друг един има в Фима, може би само на една миля по-нататък, който е само за природни бедствия и само за хуманитарна помощ. И всъщност те имат, в САЩ имат външен център под е, шапката на USAID, където участва и ФЕМА в нашата държава членка, да кажа, в нашите държави членки, като Франция и Италия, гражданска защита си имат свой кризисен център, външните работи си имат свой кризисен център, гражданска защита се включва в кризисния център към външни работи и обратното. Те могат да се обадят на външни работи в зависимост от характера на кризата, по който работим. Така че смятам, че това е правилният подход, който трябва да поемем ние. Съгласен съм, че е необходимо да осигурим повече обучение, особено на хората, които са особено важни нас, военните, общността в областта на развитието. Истината обаче е, че сме толкова завладени от кризите. Персоналът ни е пренатоварен. Денят разполага само с 24 е, часа, само 7 със седмица, но това е и сериозното ни ограничение. И тук стигаме и до въпроса за ресурсите. Света се променя, периодичността и интензитета на кризите се повишават. И ако искаме да вършим добра работа, трябва да признаем това. Трябва да бъдем изцяло готови. Правим известна част от нещата, но трябва да правим повече. Говорим за необходимата гъвкавост. Когато губим тази гъвкавост, гъвкавост умират хора. Кризите са различни. По доброволния корпус много предпазливо се движим напред иска да, искаме да сме сигурни, че това, което предлагаме, наистина попълва съществувана празнина и е сполучливо. Съгласен съм, че трябва да намаляваме риска от бедствия. Това е един от приоритетите ни и законодателните ни приоритети. Ще излезем с съобщение по готовността и превенцията в тази насока. Благодарен съм за предложението ви, че трябва да направим нещо за новите държави членки. Особено след като и комисаря за хуманитарна помощ и комисаря за развитие са от новите държави членки. Например, в България не излизате с 0,15%. И въпреки това успява да постигнат е, нещо, макар че този процент и в България се повишава. По изхода от дебатите за ситуация след бедствие, както посочи госпожа Келер. Пулките от миналата година. След всяка една голяма криза правим равносметка и преценяваме какво трябва да се прави различно. Опитваме да се включим това и в законодателните предложения, в организацията на нашата работа. Много от пулките ще бъдат отразени в Центъра за реагиране на кризата – дори самия факт, че се ускорява строителство на центъра е благодарение на пуките. Ако ме питате кои са нещата, които аз лично съм приела като най-важни полки, на първо място, когато функционираме в една комплексна кризисна среда, ние задължително трябва да извършим координация с държавите членки – и Европа трябва да действа като едно. Не можем да критикуваме другите, не можем да критикуваме ООН, ако не можем да координираме себе си. Не е лесна задачата, но е абсолютно задължителна. На второ място. Винаги трябва да внимаваме за най- уязвимите хора. Те не са тези, които най-силно могат да изясят глас последното им пътуване в окупираните палестински територии. Примерно територия С, която е 62% от територията на Западния бряг. И там трябва да бъде населението, защото там е най-уязвимата общност от хората. Там живеят бедуините. Така че ние, като хуманитарни специалисти, трябва да имаме допълнителни цел. Винаги да насочим вниманието към най-уязвимите хора и да говорим от на име. Няма кой да извиси гласа за тях в е, висшите ешелони на властта. Нашата работа е да направим това. И друго, което научих през последната година, колкото и тривиално да звучи, очаквайте неочакваното. Мислете за немислимото. Защото то може да се случи. Говори във Вашингтон на едно събитие, свързано с бедствията. И след 14 е, месеца в е, тази работа си представих, че съм видяла всички възможни бедствия, с изключение на сблъсък на Земята с комета. Да се надяваме, че няма да се случи, но всъщност всички тези неща ги видях много пъти в рамките на, 40, на 14 месеца. И когато човек си мисли, че е видял най-лошото, в следващия момент се случва нещо по-лошо, като това, което стана в Япония. Съжалявам, че протекам разговора, но наистина този въпрос просто задейства много размисли за нещата, които отправим. Нещо, което е важно да разберем, е, че сътрудничеството не е еднопосочна улица. Развитите страни да помагат на развиващите се вече не е така. Ние сме в този свят, в който трябва да изграждаме сътрудничеството в е, две посоки. Трябва всички да работим заедно. Тази година най-разрушителните бедствия удариха развитите страни Австралия, Нова Зеландия, Япония, САЩ. И най-добре подготвената страна Япония бе свалена на колене. Япония установи, че не знаят как да получат помощта. По Либия и военното дислоциране, нашата позиция е съвсем пряка с хуманитарна помощ, която да се обляга на военни средства, каквито ще поискаме само като последна инстанция. Последна инстанция означава да нямаме достъп за Либия. В Либия за сега имаме все още достъп, макар и много трудно. Следователно, никакво позоваване на ЮФОР. Ако изцяло загубим достъп, тогава вече ще бъде необходимо да поискаме ЮФОР да се намеси. Междувременно има много начини, при които при цивилно командване можем да имаме военен принос. Например, военни плавателни съдове, които да евакуират хора от Либия, военни самолети, които да доставят хуманитарна помощ в Пакистан и в Либия. Помощ, която да се връчи в ръцете на цивилните хуманитарни работници, които да разпределят. По ЮФОР, нещо, което непрекъснато повтарям, трябва да признаем, че мандата на ЮФОР е ограничен от резолюцията на ООН, където се казва да не стъпа бутуш на земята. Това означава, че ние трябва да защитаваме достъпа за хуманитарни работници, защото едно военно разгръщане ще бъде много разграничено. Помислете за мисрата. Как може да помогнете там в е, един град с 500 000 души? Много е трудно. Казвайки това, също време сме благодарни, че ООН е единодушно одобри резолюцията, която спаси живота на хора в Бенгази. Благодарен сме за това. Но до момента, до който имаме достъп, трябва да направим всичко възможно да разчитаме на него, така че военните да бъдат последна инстанция, до която да не стигаме. Попитахте ме и за ефективността, може би не разбрах добре въпроса. Бихме могли да го обсъдим след срещата или ако искате да го обясните сега. За предстоящата среща в Босана по ефективност на помощта. Кои въпроси, свързани с хуманитарната помощ, трябва да се включат? За срещата в Ботсвана. Първо, множество на инструментите за предоставяне, като неправителствени организации, как да създадем по-добра среда за сътрудничество между тях и за разделение на труда, а не за дублиране, а не много действащи лица да вършат едно и също. На второ място, много важно за нас е как да свържем помощта с рехабилитация, възстановяване и развитие, което означава всеки да бъде отговорен и отчетен, за да знаем, че постигаме напредък. Примерно, като кажем, че сме похарчили 1,5 милиарда миналата година, това е засегнало живота на 150 милиона души с храна, вода, послон колкото повече накараме хората да мислят по този начин, толкова по-добре се справяме с ефективността и ефикасността. И разбира се, въпросът за координацията обхваща също и развитието. Мерси Благодаря. Сега давам думата на господин Герек. Мерси. Благодаря. Трябва най-напред да се каже, че дирекцията на госпожа Георгиева действа изключително ефективно. Европа присъства категорично. Има много сериозна реакция. И е, моят въпрос е, е, отива малко извън тези факти. Естествено, вие е, да можете е, да демонстрирате способност за бърза реакция. В крайна сметка катастрофите не са предвидими. Има обаче катастрофи, които са и предвидими. Е, които могат е, да бъдат е, по-отдалечко предвидени. А имам предвид проблематиката свързана с глада. Питам се, каква е допълнителната полза, която може да принесе Европейския съюз в тази сфера? Давам пример. Западна Африка. Мисля, че продоволствената сигурност в този регион трябва да бъде проблем, към който се подхожда регионално, в регионален мащаб. В Нигер има ли продоволствие за цялото население? съседната страна, Нигерия, а, има много голяма покупателна способност и могат да се изкупуват а, а, стоки от Нигер, като Нигер, а, гражданите на Нигер остават без достатъчно храна. Така че имате а, а, възможност да задоволявате потребностите си от храна на теория, обаче на практика хората а, гладуват. Говоря за Нигер. Сега ще подходя съвсем прагматично. Припомням, че преди на тази земя да стъпи първият колонизатор, е имало политика на съхраняване на хранителни запаси. И а, тази политика е била разчетена върху 3 години суша. Ако а, а, си помислите за това, то означава храни, заделени на страни като резерв за 3 години. Не се пипат въобще. Това всъщност означава, че трябва а, на национално равнище а, да, ако не дават резултат усилията за предвиждане на такива катастрофи, да се подходи на регионално равнище. Е, да кажем, е, Франция, Германия са донори, които могат да насочат вниманието си към този регион, но и Европа може е, да действа на регионално ниво, там в регионален мащаб. Как да се подходи? Мисля, че тук трябва стратегическо партньорство. Необходимо е в този регион да се следи какво става с храните от 15-те, 16-те, 17-те страни в региона да се следи положението. Иначе ще се стигне до жесток глад. Ако нищо не е определено предварително, ако не са определени условията, при които ще се действа в бъдеща продоволствена катастрофа. Трябва да се поемат задължения в тази връзка, да се поеме отговорност. Не искам отговор днес – защото знае, че е изключително трудно да се даде такъв. Но въпросът ми всъщност е следният. Може ли да се направи нещо като симулационна игра, симулационно упражнение от вашата дирекция и дирекцията на господин Пибалкс и също така евентуално може да бъде привлечен господин Дехухт и неговите хора, за да се види какво може да се направи предварително. Естествено, че няма да бъдат предвидени или елиминирани всички кризи, но поне някои от тях ще могат да бъдат предвидени и предотвратени. По този е, начин. Е, е, разбира се, няма да получите никаква видимост, защото една ненастъпила катастрофа няма да излезе във вестниците, никой няма да ви похвали. Но не мислите ли, че може да се подходи към проблематиката по този начин? Е, мислите ли, че е добре е, да се подходи така стратегически и евентуално е, да изготвите документ, в който да е, отразите участието си на вашата дирекция, тази на господин Пибакс и на страните партньори? Това е нещо средно между коментар и предложение за метод на работа, които ми хрумват сега в контекста на нашите дискусии. Председателят, ако мога да си позволя прекрасно предложение, сега давам думата на госпожа Теохарос. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, Имам огромно уважение към работата, която извършвате и към подхода, който сте възприели. Мисля, че ние сме на една вълна за много неща. Съгласна съм също, че политизирането е най-големият риск за хуманитарната помощ. Не съм обаче съвсем съгласна с вас, е, що се отнася до някои неща. Дадохте пример с господин Барак Обама, който е следил екзекуцията на Осама Бин Ладен. За това не съм съгласна. Но що се отнася до хуманитарната помощ, до хуманитарните аспекти, единственото, което е, се следеше е как да бъде вдигнат трупа и как да бъде изхвърлен в морето. Това е много тежко. също така се поставя въпроса за прозелитизма – продължение на години на африканците се раздаваха библии. И междувременно им се вземаше земята. Един африканец ми казва, ще така, когато дойдохте тук, вие държахте Библията в ръка, а ние имахме земята си. А няколко години по-късно вие взехте земята, ние останахме с Библията в ръце. Необходим е механизъм, независим, както е, е, говори и госпожа Штифлер, е, за е, оказване на хуманитарна е, помощ във време на кризи. Има е, случаи на хроничен глад, има предвидими кризи, предвидими неблагоприятни обстоятелства. Значи, съществува риск от политизиране на хуманитарната помощ и той е значим. От друга страна, вземете една страна като Кипър. Ако започнете да успорвате ролята на тази страна, е, вземам повод от казаното от госпожа Келер. Може би една страна не ви допада, може би някоя ситуация не ви допада, но Кипър е окупирана страна. И това, което тя прави е само в рамките на нейните възможности. Благодаря, давам думата на госпожа Георгиева. Няма други желащи да се изкажат. I, I, I take um, Mr. invitation to come back uh, on. Да, аз приемам поканата на господин Геренц. А разбира се, ние работим с световната програма за продоволствие, за да можем някак да помогнем на най-слабите, най-слабо развитите страни да се обединят е, в е, един пазар, който да може да експортира повече неща и така да укрепнат економически. Взели сме вече някои мерки, направили сме някои стъпки в тази посока. Когато миналата година имаше реален риск от глад в Африка под Сахара, ние се подготвихме а, и както ги нарекох аз, това е куче, което не успя да залая. Просто не се случи, слава Богу, не се появи в новините в 6 часа. Но Прав сте, че трябва да се подхожда към този проблем с масовия глад от много а, гледни точки, от много посоки. Да, комисаря по селското стопанство и господин Дегух, както вие правилно казахте, трябва да бъдат включени а, примера, който дадох за, гледа, за, за как господин Обама а, гледаше екзекуцията, не, не. А, това просто, може би, не беше най-добрият пример, но имах предвид, че те имат а, две кризис, два кризисни центъра. Това е важното. Това, което аз искам да кажа в случая, че съм много горда, че комисията взе решението и господин, е, по-точно господин Пибалц и аз, а, взехме такова решение. Ние сме от държави, които не са имали колониални традиции, така че можехме да бъдем като че ли по-обективни. И това също така представлява и една различна позиция а, защото ние отиваме в някои от държавите, където работи Европейския съюз и където са правени в някои от тези страни неща, които не е трябвало да бъдат правени. Така че, ако искаме да ни приемат сериозно, не, трябва да разберем, че не е достатъчно да се мобилизират средства и хора, а да се стъпи здраво на принципите, на добрите принципи и това, е, което имаме намерение точно да направим. Благодаря. Следващото събрание ще бъде на 14 юни от 3 часа и след това на 15 юни. Благодарим ви много, госпожо комисар. Благодарни сме ви че дойдохте при нас и споделихте толкова много здрави, хубави идеи. Благодаря. Е, cette réunion termine, mais е, nous allons poursuivre en huis clos. Това заседание свършва, но ние продължаваме при закрити врата, обменяйки мисли с госпожа Мелон от Генерална дирекция ЕКО във връзка с документа от 99-та година, след което ще имаме и среща на координаторите. Мога ли да помоля тези, които напускат залата да го направят тихо, да помоля също така екипите да напуснат. И така, моля ви. тези, които напускат залата, да го направят